законодателната инициатива на Европейския парламент. Има процедура по съвместно взимане на решение по силата на Лисабонския договор и заради това някои разпоредби на съдебното решение са напълно подходящи и целесообразни. А, например, националните парламенти трябва да упражняват парламентарен контрол. Именно при тълкуването на съдебното решение трябва да се търси баланс трябва да се търси баланс е, е, по духа на е, самия Лисабонски договор, защото по силата на Лисабонския договор се определя как юридически ще функционира Европейския съюз и националните парламенти продължават да запазват някаква функция. Именно това се съдържа и в решението на Немския конституционен съд. То е, предполага промени в националното законодателство. Именно точно това трябва да направим. Трябва да се търси баланс между е, юридическите понятия в съдебното решение, без да забравяме духа на Лисабонския договор. На второ място, е, е, политич, е, политически аспект. Почти всички колеги смятат, че през последните 10-12 години Европейският съюз е направил значителни крачки напред. Например, единната европейска валута И на всеки съществен етап от развитието трябваше да имаме юридически инструмент, за да има юридическа архитектура на тази единна и разширена Европа. Ние се справихме с цяла поредица от проблеми. Е, един от колегите вече посочи, че много страни не искат да организират референдум. Но нека все пак да предположим, че е, процеса на изграждане на конституционна Европа преживя много превратности, то сложни превратности, това е вярно. На 2 октомври ще има референдум. но аз мисля, че ще изкажа мнението на много колеги, които искат Лисабонския договор да се прилага, да се сложи край на този юридическо-политическа сложност, която се наблюдава през последните години. Европейския парламент е да има по-големи пълномощия, по-големи е, е, е, правомощия в областта на правната инициатива. Точно това трябва да изискваме ние. Това съдебно решение не трябва да се използва срещу Европейски съюз. А, Важното е, че по силата на това съдебно решение Лисабонския договор не противоречи на немската конституция, значи трябва да вървим напред и е, европейската общественост трябва да чуе от нас, че това съдебно решение не поставя под въпрос Лисабонския договор и че ние сме готови да вървим напред, като спазваме това решение, но е, при е, политическо мнозинство в Европейския съюз. Благодаря ви. Да, ние понякога забравяме, че мотивите на закона нямат задължителна сила за разлика от разпоредбите му. Да, макар и мотивите да могат да бъдат подложени на тълкуване. Колегата Зигфрид. Благодаря. Това беше един много интересен дебат и аз много научих от него. Господин Северин си тръгна, но аз съм много благодарен за революционната идея, за това, що е реакционно и що е прогресивно. Повечето от нас средоточиха върху отрицателните аспекти но смятам, че трябва да отчетем също и положителните аспекти на това решение. Това, което виждам, е, че това е един пример на среща между политика и право с различни резултати. Конституционният съд очевидно разгледа този въпрос от политическа гледна точка и като че ли забрави, че Германия не е Ирландия, че Германия има връзки и контакти с Европа и че това решение е важно за цяла Европа. Освен това, се задава въпроса, къде се намира и къде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 Е, поемем инициативата във всяка от столиците да лансираме дебат е, за съчетаването, за съжителството между европейските компетенции и е, националните компетенции. В този момент, в който всички граждани си задават въпроси. А, и значи, а, пред, предложението ми е и, и, да се слушаме в предупреждението, което проистича от това решение на Германския конституционен съд, да поемем инициативата а, е, и а, е, да а, е, подходим положително. В крайна сметка става дума за Лисабонския договор и трябва да видим а, откъде могат да проистекат проблеми. А, ние а, сме много привързани към идеите, залегнали в а, Лисабонския договор и във всичко, което е уредено в предхождащите го договори. Предлагам нашата комисия да помисли и евентуално да предложи е, в е, всяка от 27-те столици на държавите членки през едните 5 години с компетентни хора, с юристи, с конституционни съди, но и с журналисти и представители на гражданското общество, националните парламенти, е, чието правомощия се разширяват следствие на Лисабонския договор, да започнем публични дебати, за да разискваме тези въпроси, които всички ние си поставяме, за да можем да дадем тласък на демокрацията. Е- браво! Благодаря ви, господин Бърние. така, мисля, че доближаваме до заключението. благодаря, господин председател. Мисля, че дискусията, която се провежда днес е много интересна, защото се взима под внимание факта, че в повечето държави членки европейското право има върховенство спрямо националното право. В Гърция няма Конституционен съд, но има Върховен съд, който има право да постанови дали определен закон е конституционен или не. До сега не се е занимал с въпроса за избора, който прави правителството в усилията си за европейска интеграция. И ако решението на Конституционния съд в Германия е прецедента за всички конституционни и върховни съдилища в различните държави членки, е, при е, това положение е, можем да се зададем въпроса доколко съдебното решение се съобразява с, с сътрудничеството, което провежда правителството и заобщо сътрудничеството на немската държава с, с други държави. Не става дума само за Европейския съюз. Европейския съюз е юридическо лице, Е, Конституционният съд в е, Германия има свое минало, създаден е, е за да се предотврати евентуално развитие след войната, съпоставимо с развитието на Третия райх. Поради това е създаден Конституционният съд в Германия а това е послушало, а, а, а, докато в други държави членки върховните или конституционните съдилища са създадени по други съображения. Тоест, ние не трябва да а, поверяваме всичко само на конституционни съдии. Мисля, че вместо тук това да се разпространи в целия Европейски съюз. Явлението трябва да се сведе само до Германия, защото немските власти са отговорни за това какви политически решения ще взимат председателя, президента на, на Федералната република ще внесе е, съответната инициатива, ще бъдат променени придружаващите закони, но да не забравяме, че и конституциите подлежат на промени. Ако говорим за бъдещето, трябва да знаем, е, че конституциите не са е, неизменни. Ние ще променим конституцията си, други страни вече са го направили. Нищо не е издялано в камера камък. И е, затова смятам, че е, тук трябва да отдадем дължимото на това съдебно решение. Благодаря ви. Някой. Германският конституционният съд, е, въпреки риториката си за запазване на националния суверенитет, всъщност подкрепя политическата класа, като уврежда политическите правомощия. Всъщност, е, Европейският съюз става федерален съюз и е много вредно да се заблуждаваме, че това не е така. Подобни развития обаче ще изискват големи конституционни промени, дори и референдум, и това политическата класа не желае. Това би трябвало да стане във всички 27 държави членки. Конституционният съд претендира, че критикува. Но като казва, че германската конституция и Лисабонския договор не са несъвместими, и той дава зелена светлина за Лисабонския договор във врата на европейски избирател. Благодаря. Е, и накрая, и накрая последния изказващ се. А, не, всъщност няма други изказвания. В такъв случай Ако не възразявате, бих се обърнал към нашия е, юрисконсулт или към е, неговия сътрудник да отговори, да вземе отношение по казаното. Благодаря, господин председателю. Мисля, че в този дебат се очерта значението на нашите разисквания за съотношението между европейското право и националните конституционни закони. Последният голям дебат по този въпрос е проведен преди 16 години, когато Конституционният съд в Германия постанови решението си за договора от Мастрихт. Сега сме в друга фаза на европейската интеграция – и Конституционният съд на Германия вижда а, бъдещото развитие на Европейския съюз по начин различен в сравнение с преди 15 години. Нека се спра на някои от ключовите моменти в решението. Първо, дефицитът на демокрация. Мисля, че Конституционният съд съзира празноти в европейското право, които не могат да бъдат запълнени. И той е, открива такива празноти, защото използва национални критерии, за да преценява явление, което не е национално, а е наднационално по характера си. Явно Националният конституционен съд има познание за националното право и за класическото международно право и е, не е запознат с новите форми на съжителство между хората и народите в е, една наднационална архитектура. Те е, не виждат е, основание за подялба на правомощия в такава структура. Там а, е, има две камери на парламента. Тук няма две камери, но а, подялбата на правомощията в нашия правен и политически ред в Европейския съюз е аналогична на тази в националните държави членки. Както господин Ферховстад каза, би трябвало да възприемем идеята за демократичен дефицит като положително послание от страна на Конституционния съд. Но не съм убеден дали това е целта на Конституционния съд. Той цели не да засили правомощията на Европейския парламент, а на националните парламенти. И дали така трябва да се подходи е спорно. Освен това, Въпросът за контрола от страна на Конституционния съд и доколко той ще се възползва от такива контролни правомощия в бъдеще. Това последна инстанция ли? Е? до която може да се прибягва само при определени изключителни обстоятелства или ще има трайно периодично упражняване на подобни контролни правомощи. Конституционният съд смята, че неговите собствени правила за дейността а, следва да бъдат изменени, за да се позволи конституционна жалба от страна на гражданите с цел осъществяване на такъв конституционен контрол. Това означава, че подобни жалби могат да се подават по-често в бъдеще. Гражданите могат да се оплакват през, пред Конституционния съд на Германия за това, че европейските институции превишават правомощията си. Е, сега колегите е, бяха прави да подчертаят, че решението е постановено. Точка. Но би трябвало да помислим доколко Конституционният съд на Германия пък не е превишил пределите на собствената си юрисдикция. Основният закон на Германия е закрепил допустимите принципи. Но компетенциите и упражняването на правомощията от страна на Европейския съюз подлежат на проверка само от страна на Съда на Европейските общности. Значи по всички такива въпроси компетентен е единствено Съдът на, Евро... на Европейските общности. За да не се отклонява от решението си по договора от Маастрихт, Конституционният съд на Германия е длъжен да сътрудничи с съда на европейските общности. Други конституционни съдилища вече са установили такива отношения на сътрудничество с съда в Люксембург, например Камерата на лордовете, която изпълнява такива функции. Но Карлсруе се съпротивлява на подобно сътрудничество и се надяваме, че в бъдеще няма да се стигне до противоречиви решения по един и същи казус. А, господин председател, в заключение ще кажа, че правната служба вече работи върху документ. А, такъв документ бе поискан от а, съвета на председателите и той ще бъде на ваше разположение в съвсем близко бъдеще. Considerare è conclusa la discussione stasera, ma mettiamo anche. За тази вечер дискусията приключи. Мисля, че е, трябва е, да запомним някои неща, че мотивите не са задължителни, но все пак е, трябва да ги имаме предвид. Трябва да ги имаме предвид, когато обсъждаме тематиката, която съществува и която придружава европейската интеграция, откакто е започнала тази интеграция никой в този парламент не може да промени Конституцията на Федералната република и е, не може е, да е, постановява решения, които променят тази Конституция. Трябва да работим да работим все по-задълбочено по проблемите с всички засегнати страни. Мисля, че след като чухме становището на нашата правна служба, трябва да се върнем към идеята въпросът да се обсъди между координатори или, както беше казано на последното ни заседание през юли, да организираме изслушване по този голям въпрос. Ще обсъдим въпроса и с координаторите, но не мисля, че е възможно да призовем конституционните съди тук и е, от Германия или от друго място. За сметка на това обаче можем да е, поканим е, известни конституционалисти от различни страни, е, които имат специфичен подход към европейското право и към отношението му към конституциите на различните страни. Мисля, че по времето на заседанието на координаторите можем да видим как точно да организираме подобно изслушване. Бих искал сега да мина към петата точка на дневния ред. Е, това е, е приспособяването на нашия правилник към Лисабонския договор. Решихме подготвителната работа към адаптацията на правилника да започне и господин Дейвид Мартин е, е назначен за докладчик. Той е тук. Той замества господин Корбет, който беше докладчик по този въпрос взето е, беше първо решение е, от предишния парламент. Обаче работата не можа да продължи, защото мандата на този парламент изтече. И затова сега бих искал да се обърна към господин Мартин и е, да го помоля да ни запознае с резултата от неговата работа. Мисля, че се съобразил с работата на Конституционната комисия в предходния парламент и че въвел съответните корективи съобразно Лисабонския договор. Благодаря. Аз също бих искал да благодаря на господин Шу и наистина като член на тази комисия от повече 10 години. Аз определено се почувствах затруднен, защото и миналия път обсъждахме решението на Германския конституционен съд и сега отново. Много се радвам да се върна отново тук в тази комисия, но това е малко едно и горчиво преживяване, защото господин Корвит, който беше много добър член на тази комисия, истински специалист по конституционното право на Европейския съюз, за съжаление не успя да спечели изборите. Аз се радвам, че можах да продължа започнатото от Ричард. Не направих сериозни допълнения, но искам да посоча, че продължаването на работата по този доклад, ние изобщо не изхождахме от каквито и да е било предположения за резултат от референдума в Ирландия. Ние просто решихме да работим така, че все едно вече договорът е влязал в сила и съответно предложихме промени в правилника за дейността. Смятам, че просто е добре да бъдем в готовност ние като парламент. И искам да напомня на колегите съвсем накратко, че има някои основни моменти в този доклад и че ние също приехме на предишното заседание на нашата комисия някои промени. Първата характеристика е, че ще има нова конкретна норма, изрична норма за възможността този парламент да проверява съответствието на предлаганото законодателство на европейско ниво на Хартата за основните човешки права. Втората характеристика на предлаганите промени е въвеждането на процедура чрез която да се гарантира това, че ако националния парламент смята, че предложението на комисията не отговаря на принципите на субсидиарност и пропорционалност, то тогава ние можем да организираме разделение на труда между двата компонента на обжалването от една страна. Това ще бъде парламент, парламентарната комисия, която ще разглежда пропорционалността, субсидиарността, очевидно ще се разглежда или от нашата комисия, или от Комисията по правни въпроси. Също така въведохме и оранжев картон – беше предложена и нова глава по конституционни въпроси, която обединява някои от новите права в съответствие с Лисабонския договор и вече съществуващи права, например инициатива за обичайно упростено преразглеждане на договора и инициатива от страна на държавите членки, инициативи свързани с самия Европейски парламент – всичко това са нови инициативи, които са включени в новата глава, заедно с вече съществуващите вече норми. Например, нарушаване от страна на държава членка на основните права. Четвъртата характеристика на доклада, прият на 27 април, е адаптирането на правилника и неговите по-скоро разпоредби, свързани с председателя на комисията. Това че той ще бъде избиран, а не назначаван. И също така новото наименование на длъжността на върховния представител по външна политика и сигурност. И петата от промените отразява създаването на нов вид делегирано законодателство и ние имаме съответна разпоредба в нашия правилник, която се отнася до тази сфера. Така че това е за вече приятия доклад на колегата Корбет, одобрен от предишната комисия по конституционни въпроси на последното и заседание. Аз имам само три изменения – които са незначителни, те просто отразяват някои от съвсем скорошните промени. Първата отразява решението на Съда на Европейските общности, в съответствие с което трябва не просто да взимаме решение за имунитета на депутатите, но също така трябва да даваме обосновка защо даваме или отнемаме имунитет. Второто предложение за ново изменение е да се приеме разпоредба за наблюдателите, като отчитаме решението на съвет от 19 юни. Ние изхождаме от предположението, че тези наблюдатели са хората, които иначе би трябвало да бъдат избрани в държавите членки ако държавите членки биха имали възможност да имат допълнителни места в Европейския парламент. Тоест, отчитаме националните норми, нормите на националното право. И последното изменение гласи, че председателят на делегацията на Европейския парламент в КОСАК и лицето, което отговаря за междуинституционалните отношения, не трябва да бъде заместник председател на Европейския парламент, а трябва да бъде председател на тази комисия. Комисията по конституционни въпроси. А... Been... Uh, така че това са трите изменения. Мисля, че като цяло беше изразено съгласие по тях още едно изменение, което внесох, беше предложено от господин Корбет и то се отнася до заместник председателят на парламентарните комисии. В съответствие с нашия правилник ние имаме само трима. Обаче това изменение вече изтече като време и аз сметнах, че това изменение не е свързано с Лисабонския договор и затова не би трябвало да бъде включено в моя доклад. Но координаторите ме помолиха да включа това изменение в моя доклад. Затова искам да кажа, че това е предложение на координаторите, което аз сметнах за уместно и предлага да бъде променен брой на заместник-председателите от 3 на 4. Лично аз Смятам, че председателският съвет на парламента трябва да определя тази бройка, но така или иначе това беше предложението на координаторите. Благодаря ви, господин председател. E e Благодаря, Мартин. Сега откривам дебата. Господин Дъв, заповядайте. А, хера, скуза. А, извинете, казва председателят, не видях. А, си пък Мендес де Виго, aveva chiesto la parola, Господин Мендес де Виго. Извинете, аз само искам да направя едно разяснение. Имаме едно опасение. В проекто документа на Девид Мартин се говори за 28 юли. Прав ли съм? Тоест, това са изменения вече одобрени от предишния парламент и вие също добавяте още три изменения, които също са включени в проекто текста, така ли? Тоест, аз предполагам, че на тази основа ние ще определим дата за внасяне на нашите изменения и след това отново ще гласуваме в нашата парламентарна комисия, след това в пленарна зала. Тоест, това е документа с трите изменения на господин Мартин. Така ли? Благодаря ви. Dobbiamo fissare un termine e poi stabilire il momento del voto per andare in аула. Прего, Мартин. Just, just one, Mr. Mendes de Vigo is... Господин Мендес де Виго е абсолютно прав. Просто да направя едно разяснение. Няма планове да се внася този доклад в пленарна зала – докато не сме сигурни, че Лисабонския договор ще бъде одобрен. Няма причина да не предложим обаче крайна дата за внасяне на изменения в рамките на тази комисия и да не го гласуваме на заседание на нашата комисия. Благодаря ви. Um, uh, благодаря ви, господин председател. За мен е голямо удоволствие да видя, че Дейвид Мартин е отново член на тази комисия. Той имаше много важна роля по време на срещите на върха в Мастрихт и Амстердам. И то е една важна съставна част в историята на конституционното развитие на Европейския съюз. Обаче съжалява за това, че господин Ричард Корбет не беше преизбран, защото и той имаше много важна роля в дейността на Европейския парламент. Той също така играше важна роля – в Обединеното кралство, когато в много сложни обстоятелства успяваше да подобри качеството на политическия дебат. На национално ниво за бъдещето на Обединеното кралство в Европа. Предполагам обаче, че той скоро ще се върне в парламента. Така че може би не трябва много да го хваля, защото в момента, в който той се върне в Европейския парламент, веднага ще почнем да спорим разгорещено, както неведнъж се е случвало в миналото. Що се отнася до доклада, разбира се, аз ще запозная много внимателно с него. Или по-точно ще запозная внимателно с трите предложени от господин Дейвид Мартин изменения очаквам, че групата АЛДЕ няма да внесе съществени изменения в този доклад, защото като цяло ние сме доволни. Доволни сме от доклада в предишната му форма. Много е важно парламентът наистина да бъде добре подготвен, за да може ефективно да почне да прилага разпоредбите на договора в момента, в който това стане възможно. А ако не успеем да сме добре подготвени, то тогава ще се подложим на абсолютно основателна критика от страна на Европейската комисия, съвета и гражданите, които представляваме. Благодаря, господин Фокс. preparatory, uh, that it doesn't assume Смятам, че е, не трябва да предполагаме ратифициране на е, Лисабонския договор. Е, не трябва да предполагаме, че ирландците ще одобрят е, Лисабонския договор на референдума и на тази основа ние много внимателно ще се отнесем е, към този доклад. Е, е, Председателят, както бе казано, Обсъждаме доклада, измененията е, на основа е, на допускането, че е, ще има възможност Лисабонският договор да влезе в сила. Но ние не предугаждаме изхода от ратификационния процес. Затова ние би трябвало не по-късно от 6 октомври да насрочим разискване, което ще е във всички случаи след референдума в Ирландия. Смятам, че 16 септември е най-хубавата дата за е, внасене на изменения. Срок за внасене на изменения полунощ. Ако сте съгласни, решихме го.